Госпожо комисар, имам един конкретен въпрос към вас. Благодаря ви за това, че дойдохте да говорите пред нас днес за плановете си за бъдеще. Винаги представлява интерес човек да ви слуша. Имам един конкретен въпрос към вас обаче във връзка с доклада за Рим 2, за клеветата аз съм докладчик по този въпрос, след като Деяна Лолис напусна парламента. Поех това. Утре ще гласуваме по този въпрос и с радост мога да обявя, че се радваме на широка подкрепа от страна на всички политически групи в комисията. Ще е, помолим комисията да излезе с законодателно предложение, което да представи е, пред парламента. Надявам се бързо да протече тази процедура и очаквам с нетърпение да се запознае с вашето предложение. Аз лично смятам, че това е една особено важна област, в която Европейския съюз би могъл и би трябвало да промени нещата, така че да се изяснят правилата за, за избор на юрисдикция, така че журналистите и медиите да могат да се радват на сигурност и предвидимост по отношение на правилата. Вие самата, госпожо комисар, сте журналист и съм сигурен, че ще се съгласите с нас, че несигурността по отношение на а, възможност за а, обвинение за клевета, в крайна сметка могат да доведат до автоцензура и ограничаване на свободата на пресата. От 2005 година минаха много години, когато беше последния опит да се включат правила в Рим 2 по въпроса за клеветата. Ето това е въпросът ми. Комисията възнамерява ли е да се вслуша в призива на парламента и да включи в законодателната си програма въпросите на клеветата? Смятате да ги включи в регламента Рим 2? С радост ще изслушам отговора ви на този въпрос. Това е въпрос, който много ни интересува. Следващия оратор. Благодаря господин председател. Бих искал да повдигна един, въп... повдигна един въпрос, а именно квотите за жени в управителните съвети, административните съвети на дружества. Това е един въпрос, който сме обсъждали нееднократно. Последния път беше по а, един доклад по моя инициатива за корпоративното управление. И макар, че измененията за въвеждане, предложенията за изменения а, за въвеждане на задължителни квоти, внесени от АОД, а не от НП, бяха прияти. Сега а, положението не е никак а, Просто поради факта, че са задължителни квотите, самия доклад почти, е, почти бе отхвърлен поради сериозните различия в мненията на е, политическите групи по този въпрос, както и по други корпоративни въпроси. Това е поредната тема, по която е разделен е, парламента и в крайна сметка ще се стигне до е, отхвърляне на този доклад. Този доклад по собствена инициатива а, е, бе гласуван, защото е законодателен доклад, но не мисля, че това ще се повтори. Пак ще стане възможно с друг такъв доклад. В заключение. Мисля, че разковничето е, са именно квотите за жени и ако не се промени положението, няма да има а, в Европейския съюз законодателство по този въпрос. Та, е, е, искам да се замислите, не е ли по-добре да въведем а, е, факултативни или гъвкави квоти, а не задължителни квоти и по такъв начин да спасим един доклад, който е от голямо значение за бъдещото европейско законодателство в тази област. Господин Белдасари е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Поздравявам заместник-председателя на комисията, госпожа Рединг по отношение на това, че спазва ангажимента си от началото на мандата, именно повишаване на общественото доверие в Европейския съюз. Въпросът с наследството определено е, е пример за това как европейската политика може да се ползва в полза и в интерес на гражданите, както и на стопанския сектор. Правната комисия мисля, че а, е, си върши а, е, доста явно работата в това отношение, но също и в образователно отношение. Сега искам да обърна внимание на един друг инструмент обаче, който мисля, че е важен в ежедневието на хората и на бизнеса. Регламент, който цели да създаде европейска система направо по отношение на банковите сметки, така че да могат кредити да се пренасят в трансграничен план, така да се увеличи доверието у гражданите и допълнително да се хармонизира вътрешния пазар. Сега, като докладчик по този въпрос, искам да ви задам един въпрос. Доста се бавят разговорите, преговорите в съвета по този въпрос. Е, искам да попитам а, комисаря дали комисията а, няма да се опита да ускори тия преговори, за да се опитаме да постигнем до съгласие на първо четене и да ни каже дали изобщо нещо се прави по този въпрос. Господин Берлингуер. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на комисар Рединг е за това, че се отзова на поканата ни. По въпроса за наследствата. Той е, стоя на дневен ред доста време в Европа. Знаем как стоят е, нещата от гледна точка на Великобритания и Ирландия, че там не са толкова успешни нещата. Но трябва да се е, продължат разговорите и дебатите по този въпрос. Има в това отношение милиони семейства са засегнати и не можем да им откажем такава защита. Благодаря на комисаря, че спомена и за обучението на съдебната система, пилотния проект. Искам обаче да подчертая едно нещо. Ние въведохме някои нови страни в това предложение, ние парламента има предвид. Изглежда, че комисията ги е отразила но а, важното тук е, че е необходим а, а, постоянен поток на информация от най-низките нива, най-низките обществени нива, а, а това ще даде а, е, възможност на законодателните органи да а, е, започнат да отглеждат една а, хармонизирана култура хората, които работят е, по тия въпроси в държавите членки, трябва да се превърнат в европейски законодатели, а все още не стоят така нещата. Сега, е, друг въпрос, свързан с колективните искове. Една резолюция прияхме с е, широко мнозинство по този въпрос, но в момента се мълчи вече по него. Не знаем какъв бе резултата от общественото допитване, от консултациите. Не знаем дали потребителите са казали нещо по въпрос, но бих искал да преповторя призива си комисията да свърши нещо по този въпрос. Ние в Европа не можем да да се откажем от идеята за колективната защита на потребителите. Естествено, не можем да следваме сляпо американския пример. И накрая, предния път говорихме по въпроси на европейското административно право. Нашата парламентарна комисия е участвала по някои а, а, нови инициативи. А, член 290 от Лисабонския договор дава правно основание за това. В европейската администрация или административно трябва да са ясно, да са ясно в администрацията са описани ясно правата на гражданина спрямо администрацията. Ние сме приели доклад по собствена инициатива, но искам да призова комисията да го вземе предвид и да придвижи напред нещата по този въпрос. Господин Чимански, е следващия оратор. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, госпожо комисар. Исках да ви помоля да започнете работа срещу дискриминацията и срещу ограничаването на свободата на пресата в Полша там беше отказан лиценз на една от големите телевизионни а, станции. Бяха събрани 200 000 подписа и нямаше реакция от страна на Европейския съюз, въпреки че тук става въпрос за защитата на една сравнително млада демокрация в Европа. Смятам, че имаме право да получим становище и подкрепа от страна на комисията. Предстои публично изслушване. Госпожа Крус беше уведомена за това. Искаме сега да използваме възможността да се обърнем и към вас, защото тук не става въпрос само за правосъдие, става въпрос и за свобода на медиите. Можете да получите повече информация от моите асистенти, за да можете да се запознаете по-подробно с тази тема. Споменавам този въпрос, защото това е случай на дискриминация, в който са нарушени основни права. И смятам, че това е недопустимо в Европейския съюз. В Европейския съюз от една страна се цени автономията, но от друга страна е много важно да бъде възможно изказване по въпроси като този. Според мен този въпрос е сериозен и е хубаво комисията да взема отношение към това. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря на вас, благодаря и на госпожа комисар за нейното изложение. Надявам се, че а, ще се радваме на оживен дебат а, по въпроса за производството по несъстоятелност и съответното право. По въпроса за свободното движение на документи. Още преди да постъпи това предложение, вече беше доста успорвано от различни инициативи. Моят въпрос е, знаете ли какви са мотивите на всички, които се съпротивляват и твърдят, че не трябва да се признават взаимно документи, например от държави, които не позволяват браковете между еднополови лица, защото това е, противоречи на техните представи за морал. Самата аз не споделям това мнение. Задавам въпроса по този начин, за да Питам дали до вас са достигнали подобни информации и какво е вашето мнение. Вторият ми въпрос касае търговското право. Вече имаше обсъждания, и изслушвания в Европейския парламент по този въпрос. Самата аз не останах изцяло доволна от предложението. Според мен той не носи а, полза от решаващо естество на потребителите. Искам да попитам къде според вас е най-голямата нужда от регламент, от регулация? Дали това е интернет пространството? И бихте ли се съгласили ние да фокусираме усилията си, както и законодателните усилия, да са съсредоточени върху търговията в интернет? Разбира се, условията в интернет са особени, трябва да бъдат взети под внимание. но обръщам внимание на това, че сегашното предложение не касае специално интернет пространството и търговията. Има ли от ваша гледна точка възможност, да или не, да се обърне специално внимание на това? След това подкрепям изцяло колегата Белингуе по въпроса за административното право. Имаме редица примери, които показват, че тук става въпрос за основни права и за тяхното прилагане. И за това бих се радвала много да получим вашата подкрепа. И накрая, като малка забележка, искам да кажа, че вие чухте, че а, при злоупотребите с деца има спор а, от чия компетентност е този въпрос. А, стана дума за това, което обсъждахме дневния ред. Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря. Госпожа Тайн и госпожа Рейгнер. И от мен сърдечни благодарности за заместник председателя на Европейската комисия. Имам въпрос за наследственото право. Всички сме единодушни, че това беше голям успех и трябва да се започне информационна кампания. Искам да питам, след като този въпрос е приключен, дали комисията има конкретни идеи, откъде да започне и кога да започне с информационните кампании сред гражданите мисля, че ще отнеме доста време, докато достигне до съзнанието на хората и а, докато те а, разберат, че трябва да се обърнат към нотариус в съответните държави. Надявам се комисията да предприеме стъпки. По отношение на материалното право, стоковото право, тук а, а, се а, този въпрос в момента се обсъжда и няма голям напредък в съвета. Исках да помоля комисията за подкрепа и искам да попитам дали имате информация по този въпрос и как той се развива. Търговско право и право по несъстоятелност също са много важни. Според мен свободното движение на документи също така е много важно смятам, че ще постигнем голям напредък и ще облегчим много живота на гражданите, когато се признават документи от различни държави. Това обаче ще бъде трудно постижимо. Трябва както да работим в посока признаване на документи, така и за предотвратяване на злоупотребите с това. И искам да се присъединя към въпроса на госпожа Лихтенбергер и а, за корпоративното управление и за квотите. Едва ли всеки би гласувал по същия начин, когато става въпрос за законодателен доклад, както и когато става въпрос за доклад по собствена инициатива. Госпожа Регнер. Благодаря, госпожо комисар. Вие получихте доста въпроси. въпроси. Ще се опитам да съм кратка. По въпроса за квотата за жени. Поздравления за вашето за застъпничеството за въвеждането на женската квота. Доклада е собствена инициатива за корпоративното управление сигурна съм, че ще, да има много, глас, много повече гласове против, ако нямаше а, тази квота. И още един въпрос. Надявам се, че а, се обръщам а, правилно а, към вас. Става въпрос за а, регламента за а, съхранението на за опазването на данните и за делегираните актове. Това, което ме интересува е дали може да ни разясните причината а, за избора на а, регламент, а, когато става въпрос за а, съхраняването и за опазването на данни, а, иначе бихте предпочели да бъде под формата на директива. И още един въпрос. Не съм доволна от предложението, което касае много университетски професори. Става въпрос за обучението. Искам да попитам какво според вас печелят потребителите от подобна, подобна регулация и какво им носи по-голяма сигурност, правна сигурност с това предложение. Благодаря. Благодаря. Госпожо комисар, имате думата. Thank you, President. Well, that... Благодаря, господин председател. Това беше цяла поредица от въпроси, зададени за много кратко време. Ще се опитам да дам отговори, е, но сбито, защото колегата ми вече чака. По отношение на Рим 2 и доклада, искам да благодаря на комисията Юри за доклада и за предложенията. Аз ще анализирам всички възможности за подобряване на положението в контекста на този регламент, свързан с правото спрямо недоговорните задължения. Знаете, че Рим 2 изключва клеветата от приложеното си поле, защото не беше възможно да се намери компромисно решение по време на преговорите по регламента, но аз е, ще разгледам този въпрос. Няколко депутата попитаха за квотите. Много внимателно съм прочела трите доклада по собствена инициатива на парламента от докладчиците Краца, Пиети, Кейнен и Нетфелд. Там се искат квоти възоснова на съответен анализ. Аз съм започнала обществени консултации. Там се задават ясни въпроси, включително и тези, които бяха зададени сега от различни депутати и те малко се разминаваха по своята същност. Между другото, когато получим отговорите на заинтересованите лица в рамките на публичните консултации, ще направим анализ и ще видим какво ще правим по отношение на нормативното предложение. Повечето от елементите, включени в нашия работен списък, са въпроси, които са много близо до въжделенията на гражданите. Става въпрос за улесняване на живота на гражданите, най-вече в трансграничен мащаб. Голяма част от а, моята дейност а, е под шапката на така нареченото правосъдие за растеж. И искам да ви информирам, че по време на съвета в петък, по време на първата му част, министрите на правосъдието ще говорят подробно по всички елементи, които предложихме в рамките на така нареченото правосъдие за растеж. Това е много навременна инициатива, защото правосъдието може да разбие границите и бариерите пред вътрешния пазар. Не може вътрешния пазар да се използва за собствен пазар на държавите членки. Той трябва да е на всички. Е, и всички губят, когато не се използват достатъчно добре възможностите. Е, заповедта за съхраняване на европейските сметки също е една инициатива в тази връзка. Има оценки според които 2,7% от годишния оборот на европейските компании се отписва поради трансгранични спорове, които не намират своето решение и е, това засяга един е, милион на предприятия и голяма част от тях са малки и средни предприятия. И когато те се натъкнат на такъв проблем, никога няма да искат да работят е, извън граница. И това пречи на развитието. Така че аз искам да засилим работата по взимането на решение, защото това е важен елемент за така нареченото правосъдие за растеж. И е, вероятно ще се зарадвате, когато чуете, че това е един от приоритетите на кипърското председателство. Изчакайте минутка само. А, да въпроса за договора. За първото отчетене, по-скоро, да, ще е възможно да има първо четене по този въпрос. По отношение на унаследяването, много важна тема, която ще трябва да получи своето решение. За съжаление, Великобритания реши да не участва. Аз проведох много разговори с колегата Кендис Кларк по този въпрос. В преговорите отидохме твърде далеч. Опитахме се да включим конкретните искания на британските власти, но за съжаление не беше възможно да се промени тотално предложението, защото всички останали делегации, които вече бяха дали своята благословия, щяха да бъдат несъгласни. Но вратата е отворена към Великобритания и Ирландия. Точно както и по тази тема, господин Берлингер, искам да кажа, че обучението е много важно и имаме опит вече натрупан от гледна точка на участието на съдебни организации. Всички проявяват интерес към обучението. Още веднъж обаче, както и по предната тема, Великобритания реши да не участва. Между другото, съдебната практика, практиците в Великобритания не разбират това решение на Великобритания, защото те искат да участват в този обмен. Просто се чудя защо се е, стигна до там по отношение на колективните искове и идеята за комуникация. Всъщност тя се включва в цялостната програма на комисията за 2012 година. Там се предвижда инициатива относно колективните искове без да се определят дали става въпрос за законодателна или незаконодателна инициатива. Комисията в момента прави оценка на това какви действия трябва да има и кои ще бъдат най-ефикасните мерки, като се имат предвид развитието на нещата напоследък, например приемането на доклада на Европейския парламент, а аз го прочетох с голям интерес. По отношение на етичния кодекс за публичната администрация в Европа, член 41 от Хартата на основните права определя задължението за добро администриране. Знаете, че Европейския омбудсман следи отблизо какво правим и комисията напълно зачита принципа на доброто администриране и се опитва да приложи на практика всички е, препоръки, които прави омбудсмана, както и да се получи от е, критиките на омбудсмана. Свободата на словото, на пресата, много важна тема. Тя се повдига често в много държави членки. Вече на няколко пъти сме обсъждали този проблем и в пленарна зала. Спомням си по време на предишния ми мандат като комисар в областта на медиите, че често ми се налагаше в пленарна зала да отговарям на този кръстосан огън, който идваше от различните политически групи. Сега колегата Нели Крус има този портфейл. Ние обаче работим в тясна връзка и съм сигурна, че това публично изслушване по темата ще внесе повече яснота по този въпрос. По отношение на признаването на документи, комисията винаги е проявявала полово неутрален подход към тези въпроси, защото не е наше задължение и отговорност да се намесваме в брашните разпоредби на държавите членки. Тук става въпрос за субсидиарност. Ние не се намесваме в законодателството. Ние просто се опитваме да улесним трансграничното придвижване и е, живот на 12 милиона души. И точно по този начин се опитваме да го направим. Опитваме се да им решим проблема. Имаше няколко въпроса относно европейското търговско право и правото на продажбите. Анализа, който се направи по тази тема, дори и от страна на лобисти, в рамките на защитата на потребителите, показва, че има високо ниво на защита на потребителите тук и притесненията на лобистите, работещи за защита на потребителите, са свързани по-скоро с рисковете по време на преговорите. А именно те се притесняват, че ще има намаляване на тази а, висока а, е, сваляне на тази висока летва, намаляване на, на, на голямата защита, която има в момента. Аз е, бих искал това високо ниво на защита на потребителите да се запази. За това моля да ми помогнете да запазя това ниво на защита по време на преговорите, защото е, предполагам, че парламента и комисията ще бъдат отлични съюзници по този въпрос. Хакската конвенция, както знаете, много чувствителен, деликатен въпрос. Съвета оспорва правомощията на комисията по това досие. Нашата позиция е ясна. Европейския съюз във външен план има компетенции, стига да е приел съответното законодателство във вътрешен план може да има изключителни компетенции, когато приложеното поле на споразумението попада в приложеното поле на вътрешните общи правила или независимо от това дали има противоречие между общите правила и споразумението. Това е цитат, правна трактовка на този проблем. И Последните въпроси, по които още не съм отговорила, защита на данните, това законодателство има в себе си много важни елементи. Тук имаме две нива. На първо ниво е, това е най-голямата инициатива за отваряне на пазарите, които, която комисията предприема през последните години, защото по този начин ще се избавим от е, противоречиво законодателство в 27 държави членки, а то води до е, едно положение, в което за европейските компании е много трудно и много скъпо да използват електронните пазари и в света на интернет това е направо кошмар. Анализа на експертите показва, че ако се разреши проблема, европейските компании ще спестяват 2 милиарда и 400 милиона евро годишно. Може да си представите е, защо този въпрос се включва в е, шапката е, правосъдие за растеж. Само, че трябва да има ясни, точни дефиниции възоснова на договорите и възоснова на хартата на основните права трябва да има е, ясно оказване на правото на индивида на защита в виртуалния свят. И за да има е, такава защита, трябва да има едно правило за целия континент. Ако има едно правило, няма да може да се стига до е, тълкуване на малки подробности. Е, от друга страна, ако ще имаме цялостна рамка, трябва да има и гъвкавост, за да може тя да се приспособи към конкретните нужди. Ето защо трябва да има делегирани актове. Аз не разбирам защо проявявате такава нервност спрямо тези делегирани актове, защото ако видите какво се прави по отношение на делегираните актове, ще видите, че тук става въпрос за съвършено нормално законодателство. Има предложение от страна на комисията и след това обсъждане от съвета и парламента. Парламента при всички положения ще има своето право на глас по отношение на делегираните актове. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Всеки път, когато се появите при нас, се убеждавам колко е полезно да има член на комисията, който отговаря за правосъдие. И а, смятам, че можем да видим колко повече тежест е получила тази област, откакто вие работите. А, сега искаме да поздравим на ваше място комисар Мишел Барние и да се занимаем с следващия ресор. Présidente, bonjour, So. So, така, можем да продължим. Комисар Бърние има само половин час и трябва да тръгне за летището. Така че предлагам да дадем думата направо на комисар Бърние и след това да задаваме въпроси. Заповядайте. Merci, Président. Bonjour à chacune chacun d'entre vous. Euh, много благодаря и добър ден на всички. Ще бъда съвсем кратък с увода, за да имам време за вашите въпроси. Както казах вече, за съжаление не разполагам с много време. Трябва да присъствам на друго заседание във Франкфурт и трябва да хвана самолета си. Това е причината, поради която няма много време. ще се опитам да говоря а, по въпросите зададени ми от парламента, а, акта за вътрешния пазар. Той е по-важен от всякога в днешно време. Гражданите и техните представители в различните държави чакат, очакват растеж а, тъй като искаме да растем, имаме нужда от по-висока конкурентоспособност и по тази причина моите колеги и аз, като продължение на доклада Монти, съставихме тази, този дневен ред за растеж. Той предвижда 12 области, 12 лоста. Един от тях представлява интелектуалната собственост. За да дам повече информация, а, съм раздал един график, в който се вижда кога ще предложим а, разли... за обсъждане различните а, наши а, области на работа. А, говорих вече за авторското право, а, за патентите. Това е друга област и се надявам да стигнем до общо решение. 24 държави вече са се съгласили за Испания и Португалия. Вратите остават отворени. Те още не са се присъединили към досегашното споразумение. Трябва да се уточни и един въпрос, именно седалището на органа, който ще отговаря за общия европейски патент поехме ангажимент да работим по различни предложения, които касаят авторското право, особено в днешно време, когато е, интернет е толкова силен. Така че през юни, с малко закъснение, за което има причина, Подобен въпрос ми беше зададен в Страсбург. Ще представим през юни нашето предложение, за да постигнем повече прозрачност при централизираното управление на лицензии и патенти за различни области в областта на музиката, аудиовизуалното право, интернет и ще мислим дали е необходимо или не да се вземат допълнителни мерки, а, за които касаят вътрешния пазар. А, благодаря на господин Бенгер и неговите колеги за добрата работа. А, участвахме заедно в трилога и говорихме за произведения сираци. Още една тема, върху която работим, това е правото на запазените марки. Това особено касае малките и средни предприятия. През лятото ще представим предложение за подобряване на съществуващото право в тази област на единия пазар. Следващата голяма тема е модернизирането на правната среда за предприятията, което да подобри тяхната конкурентоспособност и да им даде в ръцете повече лостове. Повечето идеи са ви познати, които, идеи, които касаят правната рамка. Смятаме, че ще успеем да създадем най-благоприятната среда, биотоп, така да се каже, за а, работата на економиката. А, следващото предложение, за което ще говоря, може също така да бъде подобрен, а, ако не загубим червената нишка и и да продължим да бъдем открити към реформи за подобряването на правото, което касае отчетността и ще постигнем по-добри резултати в този сектор. Правна рамка за предприятията. Тук има поредица текстове, които засягат счетоводните стандарти. Има доклада на Макарти. Също така се споменава добивната промишленост, дърводобива и ние ще започнем с този сектор – и ще се обърнем към предприятията от този сектор е, с молба да ни предоставят информация. Е, отвъд този текст е, искам да се ангажирам за постигането на по-голяма прозрачност. Това са въпроси, които касаят малките и средни предприятия, като например публичните търгове. Това са директиви, които касаят повече от 7000 предприятия. Надявам се работата ни да протече успешно. В тази връзка искам да изразя своето одобрение за препаратката към международните щитоводни стандарти а, стандартите на ИСБ, които трябва да са готови до средата на годината. Аз следя тази тема доста отблизо, както предполагам и вие. Редовно участвам в заседанията, на които се обсъждат тези въпроси и с нетърпение очакваме решението на Американския регулаторен орган във връзка с международните счетоводни норми. Очакваме решение в следващите месеци. Дружествено право и реформи на дружественото право. Продължаваме нашата реформа. Имаше а, голяма а, публична а, дискусия и а, обсъждаме както обхвата на дружественото право, така и а, специфични части от него, като например преместване на седалището, а, юридически а, форми на дружества в европейски мащаб и а, европейски а, статут, устав на дружеството. Тези разговори ще бъдат приключени край на май, началото на юни. И се надявам, че управлението на предприятието не, няма да бъде разглеждано раз, разделно от дружественото право. Тук смятаме да предложим един план за действие през октомври, той ще съдържа конкретни инициативи и а, те ще обхванат а, целия ни мандат. А, тук а, може би ще бъдем вдъхновени от плана за действие 2003 година и ще поставим краткосрочни, средносрочни и дългосрочни приоритети при най-важните теми и елементи на реформата. Ще темите, които засягат предприятията най- най-много касаят акционерите, състава на управителните съвети, заплащането. Повече подробности можете да прочетете в текста, който съм раздал, предоставил на ваше разположение. Благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение на въпроси за малкото време, което имаме на разположение. Благодаря, господин комисар. Давам думата на колегата Берлингуер за въпрос. Grazie Presidente. <coughs> Рапидаменте. Благодаря, господин председател. Накратко ще се изкажа. Искам да поздравя лично комисар Бърние за напредъка, който е постигнат. Естествено, още няма заключителни разпоредби във връзка с патента, но ние следим с нетърпение какво ще стане. По отношение на авторското право също има голяма доза вълнение. Казвате, че през юни 2012 година ще имаме предложение за колективно управление на права. Само, че остава месец и това е едно доста мащабно начинание. би трябвало да има някаква промяна сега. Как ще се управляват тези права? Винаги ще има а, трудности. Как ще се управляват средствата въобще? по отношение на разумното възнаграждение за притежателите на права, можем да изходим от опита на предишния комисар Виторино, Европейския парламент иска да участва, не само да консултира. Искаме да дадем нашата подкрепа. Тук чета, че когато става въпрос за изпълнение, цели се 2013 година. Изхождам тогава от, от тази година и смятам, че няма да има проблем няма да има дискусии по отношение на изпълнението, но ние имаме нужда от ново авторско право и резултатите от процеса ще са важни. И накрая акта. Е, всички май вече разбраха, че бавно но сигурно акта ще умре. Аз е, не смятам, че трябва да се притесняваме тук, защото става въпрос за политически проблем, не за юридически проблем. Ние трябва да търсим някакво международно споразумение. Някои проблеми могат да бъдат решени, а други не. Моята група обаче ще гласува не. Благодаря, колегата Буду. pentru prezența noastră aici, domnule comisar, și... Благодаря господин комисар, за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Поздравявам ви за амбициозния ви е, дневен ред законодателна програма. Въпросът ми е свързан с ролята на Европейския парламент в е, до законодателния процес. Е, става въпрос за незаконодателен доклад за корпоративното управление, по който се гласува миналия месец от Европейския парламент както може би знаете. По време на парламентарните дебати, в които и вие участвахте, вие казахте, че в бъдеще е, законодателната инициатива ще се основава на принципа на задължителни правила, а не на етични кодекси. Гласовете, гласуването показа, че 65% от парламента подкрепя идеята за а, придържането към етичен кодекс, а не задължителни а, правила. Вие обаче май сте се произнесли по бъдещата законодателна инициатива преди да се гласува в парламента. това ме кара да се запитам каква според вас е ролята на незаконодателния доклад на Европейския парламент, който предшества законодателен доклад по същата тема. Госпожа Герингер. Благодаря и аз искам да поздравя господин комисаря за неговите амбициозни планове и особено за усилията за хармонизиране на единия пазар в интернет. Акта за единния пазар касае също така и интернет пространството. И от доста време той стимулира не само културата, също така и бизнеса. Радвам се, че има нова директива, която касае по-доброто управление на авторското право. И това е първа крачка към, към хармонизирането на авторското право а, в целия Европейски съюз. С това е свързан и моя въпрос. Как е, това се съотнася с отвореният интернет е, пазар? Още веднъж ви благодаря за отличното сътрудничество. По отношение на произведенията Сираци, тук комисията ни предостави е, всякаква помощ и подходи много творчески. Вие разработихте истинска визия за бъдещето на авторското право. А, това беше много интересно за нас. Много депутати живеят а, все още малко в миналото и а, старите представи. Благодаря, госпожа Викстрън. Благодаря, господин председател. В началото искам да приветствам с добре дошъл комисар Бърние винаги е добре да видим нашия основен защитник на материалните права. Ние работим по тези въпроси. Моя въпрос е свързан с стоките и с търговските марки. Вие от дълго време обещавате да има предложения, сега има и срокове. От дълго време чакаме това предложение относно европейската запазена марка, защото става въпрос за конкурентоспособността в Европа, която трябва да бъде подсилена, за да може всички да се изправим с лице към бъдещето, изпълнени с доверие, за да може и Европа да излезе от кризата, от финансовата криза. Ето защо е важно да има едно модерно законодателство за търговските марки в Европа, точено към 20 век. Искам да попитам как ще включим специалния орган в Аликанте, който работи добре по тази тема. Е, ще е интересно да чуем вашата позиция. Искам да ви благодаря за сътрудничеството, за добрата работа по отношение на европейската търговска марка. Благодаря, колега Лихтенбергер. Много благодаря. Не искам да повтарям това, което вече се каза. Да, благодаря за доброто сътрудничество все пак. Имам няколко въпроса. Те касаят авторското право. Във вашия план вие говорите за доразвиване на патентното право в областта на бирните технологии и генното инженерство. И тук аз съм остри муши, защото се питам дали Европейската конвенция на патента, която забранява патентирането на а, живи същества, а, дали това няма да противоречи на тази Европейска конвенция, защото това е област, а, която е много чувствителна с а, множество ефекти върху обществото, не само върху политиката. Тя ще се отрази на е, научната и развойна дейност. Бих се радвала да чуя вашето мнение по въпроса. Споменахте и прането на пари. Смятам това за много важно, достойна задача. Искам да ви попитам какво е вашето отношение към договорите, сключени, например, с Швейцария по въпроса за преследването на укриването на данъци или лица, които са укрили данъци? И как смятате, че Европейският съюз бихме могли да създадем по-добри регламенти и а, а, не да оставим държавите членки да се справят а, с, в, със собствени сили. А, и тук виждам съвсем а, малко, малък отстъп в времето за реформата на дружествата, които се занимават с управление на ресурси и с това е свързано въпроса с изпълнението бих предложила ние първо да се заемем с времето, с създаването на самото законодателство и след това да си поставяме цели за изпълнение, т.е. да разпределим малко времето на приемането на различните решения. Искам да ви помоля, тъй като Имам още четири изказвания. Да ви помоля да бъдете кратки, тъй като има много малко време. Колежка Тайн, заповядайте. Съвсем накратко. Вие споменахте докладването държава по държава ви познавате и като комисар сте много загрижен за конкурентоспособността на, на предприятията. Защо сте включили и а, горската промишленост в а, а, това законодателство, а в. А, и смятам, че това е отрицателно за а, горското стъпанство. Благодаря, господин Месауър по-скоро бих искал да направя нещо като реплика към госпожа Лихтенберг и да кажа, че напълно подкрепям а, развитието на а, биомедицината и прогреса в тази област. Искам да кажа на господин комисаря да, да действа смело в тази насока. Аз а, имам случаи в България, които хора, които имат а, тежки заболявания, не водят пълноценен начин на живот, имат шанс да се излекуват чрез използването на такива нови технологии и а, те са им отказвани на някаква формална база, защото това не можело или онова не можело, защото не можело да бъдат регистрирани тези неща. Това за мен е абсолютно безумие. Освен това Европейския съюз изостава решително а, спрямо Съединените щати и Русия в а, отношение на биотехнологиите. И затова, господин комисар, смело напреде. Аз подкрепям идеята Европейския съюз да стане лидер в развитието на медицината а, с използването на най-новите технологии. Формални пречки не трябва да ни спират. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата вече на колегата Месаур. Благодаря, господин комисар. Искам да засегна две теми. Имаме много малко производство на енергия, малко суровини. Ние сме едно типично иновативно общество, което ще зависи от своите постижения в областта на изследването, така че смятам, че авторското право е тема ориентирана към бъдещето и съм ви много благодарен. Можете да разчитате на нашата подкрепа от страна на парламента. Искам да ви помоля да защитите престижа на Европейския съюз, когато става въпрос за акта, защото ситуацията за нас става доста неприятна. И, например, австралийската делегация направи забележка в тази посока. Не мисля, че политиката трябва да се наложи над здравия разум. По отношение на патентното право, искам да ви помоля да учредите по възможно най-бързия начин на патентния съд, защото това е много, много важно за защитата на авторското право. Благодаря колегата Енгстръм и тогава комисаря. Два съвсем кратки въпроса. Първо, патентното право на Европейския съюз и общностния патент, патента на Съюза. Как как се движи това досие? Е, има ли напредък по него? Разбирам, че основният проблем е, е къде ще е местоположението на органа, на компетентния орган. После, е, търговските марки, втория въпрос. Според мен това е доста ясна област на интелектуалното право. Рядко се оспорват нещата там. А, Аз съм в работната група по търговските марки и, и продължавам да не разбирам какви са проблемите в областта на търговските марки, с които се опитваме да се справим. Благодаря. Господин комисар, имате думата. Trafic, и puis si je ne peux pas le faire verbalement, je m'attacherai à vous répondre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 но това са наши съвместни усилия с вас. Сега по отношение на патентите, е, е, в момента е, сме в по-неизгодно положение, отколкото щатите, например. Се опитваме да приведем нещата в съответствие. После господин Енгштрем, пак по въпроса за патентите. Направих предложение преди повече от година и благодарение на сегашното председателство и предходното ще можем преди края на юни да стигнем до някакво съгласие поради ангажираността на датското председателство. Има обаче един въпрос, който все още не е, е не е, е, е, разгледан достатъчно ясно и това е един, е, една пречка, евентуално. Става въпрос за а, централния офис на един орган. А, дали ще е Мюнхен, дали ще е Лондон а, и Франция също а, иска в тяхната страна да бъде централния офис. Сега това са три от най-важните страни економически в Европа. И а, те дърпат нещата към а, себе си. Също така бидва е, е, доста критики от тия страни, свързани с е, бюрокрацията, но хората, които блокират в момента, не дават възможност да се стигне до крайно съгласие по отношение на патентите не ни дават възможност да преминем нататък. Като си имам предвид обаче значението на това досие, държавните глави и правителствата ще трябва да достигнат до решение до месец юни, до края на юни. Аз продължавам работата си с датското председателство по този въпрос. А, за да а, постигнем а, компромис, но а, бих, а, ще ми се в крайна сметка компромисът да не подрива по никакъв начин а, ефективността, която трябва да получат като полза а, европейските компании от нас. Те, те това очакват. Но, а, както казах, е, очакваме да стигнем до съгласие, но а, се надявам да а, се реши а, последния неразрешен проблем. А, Испания и Италия а, доста. А, добре си сътрудничат с нас, но се надявам до 2013 година, когато ще излезе е, е, първия патент, да не са засегнати тия страни. Авторските права. Разбирам а, нетърпението ви. А, има причини за закъснението. По този текст работи доста усилено в комисията. Надявам се, обаче, както казах когато ви е представих графика, през юни да внесем текста за разискване. Има обаче много деликатни въпроси, по които трябваше да проведем много дълги разисквания и консултации. Управление, прозрачност във връзка с а, авторските права. Права беше господин Лихтенбергер. Трябва да се очаква максимална прозрачност в областта на авторското право и в управлението на тия компании за управление на а, авторското право. Интегрираме и музиката и изкуството в а, това законодателно предложение. Господин Витурино, който е наш колега и е, приятел се съгласи е, да се заеме с е, помирителните дейности по извинете, се занимава с медиаторството в областта на частното авторско право. Или частното право на ползване на а, творби, защитени с а, авторски права. Сега за акта нямам какво да кажа. Парламентът има суверени правомощия. Сега по прилагането, господин Берлингер, 2013 година съм заложил от влизането в сила. Сега, преди да внеса един текст, винаги трябва да се уверя, че от него има полза че той не засяга основните права, правото на информираност на гражданите, но текст за изпълнението ще го внеса чак когато се уверя, че има полза от него в европейски план. Управлението. Достатъчен ли е кодексът, както вие е, попитахте, или трябва да е нещо по-строго, по-задължително. В е, контекста на преразглеждането на дружественото право е, трябва да се разгледа допълнително този въпрос, трябва да се предложи някаква законодателна рамка. Докладът ви обаче е особено полезен за мен и за ресорния отдел – и а, ще даде основа за нашето предложение. Затова ви благодаря сега за а, този доклад. Председателя, благодаря. Не, не, извинявам се, още няколко думи искам да кажа, казва комисарят. Биотехнологиите. Изключително деликатен въпрос. Госпожа Лихтенбергер а, засегна него, както и някои други въпроси. Тук нещата са свързани с а, патентите отново. Имаме до края на годината имаме а, срок да приведем в съответствие директивата с биотехнологиите. Доклада, обаче, докладът до края на годината ще е, го представя пред вас. А що се отнася до законодателството в тази област, изключително деликатна е тя. А, и е, не мога от сега обаче да ви а, а, информирам предварително за съдържанието на а, доклада. Госпожа Лихтенбергер също а, зададе въпрос за Швейцария и други страни, с които имат двустранни споразумения. Господин Шемета се занимава с този въпрос. Държавите членки естествено могат да водят преговори по двустранни споразумения. Ще предам коментарите ви на колегата ми Шемета. Това, което мога да кажа е, че съм съгласен с това, което вие казвате, това, за което вие призовавате. Прането на пари е въпрос, с който трябва да се заеме много внимателно. Госпожа Викстрем, господин Енгстрем говориха за досието за търговските марки. На 24 май а, а, ще, в съобщението ще разгледаме а, е, съществуващата е, законодателна рамка за търговски марки, най-вече за стоки, защото е, положението е много различно на различни места в Европейския съюз. Така че трябва да отразим а, различните договори, международни договори по отношение на свободата, свободния превоз. Както и редица разпоредби на СТО. Това е една от дейностите ни за 2012 година. Опитваме се да укрепим защитата на а, търговските марки. Така че от, отчитам вашите тревоги по този въпрос. Госпожа Тайм зададен въпроса за прозрачността. Аз си давам сметка какво става в САЩ, госпожо, по този въпрос. Въпроса за прозрачността. Те са напреднали повече от нас. Аз обаче съм предложил един амбициозен текст. Той е важен за доброто управление на компаниите, но също и за доброто управление на държавите, в които оперират тези компании. Затова бих искал да разширя обхвата, така че да а, се включва не само минодобивната промишленост, но и дърбо, дърводобивната промишленост. Поддържам, а, ще поддържам връзка с американските компетентни а, органи, за да а, видим дали, и може, дали има паралели. По отношение на финансовия регламент, а, да, и в това отношение проверяваме нещата, да видим доколко е, предоставяме равни условия за компаниите. И така не успех да отговоря на всички въпроси, но ще ви дам подробни писмени отговори, особено на тези въпроси, които не успях да засегна в устния си отговор. Благодаря, господин комисар, за всички въпроси, на които отговорихте и успех в Франкфурт. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Това е а, доклада за правилника за длъжностите лица и условията за работа и давам думата на госпожа Рот Бернт. Благодаря. Днес ще ми е малко трудно да говоря изобщо. Ще прибегна до медикаменти, за да успея. Мисля, че Достатъчно дълго обсъждахме този въпрос и на това място искам да благодаря на моите колеги за търпението. Не се случва много често да работим толкова добре и да, да си оказваме взаимно доверие. Не винаги бяхме на едно и също мнение, но работихме много добре заедно. Сърдечно благодаря. Благодаря и на всички, които разработиха а, списъкът за гласуване заедно с мен. Свършихме чак а, а, вчера късно вечерта, защото очаквахме последните резултати от обсъждането в а, Комисията по правата на жените. Както винаги, когато а, се върши толкова много работа, не успяхме да решим всички проблеми и за това ще има някои устни предложения за изменения, които постъпиха в последния момент. С едно единствено изключение а, има едно а, устно изменение от мен а, към а, изменение номер 204. Можете да го видите. Тук става въпрос за а, една, един процес а, при а, уволняване на служители. А, имаше предложение на господин Масип и Далго и се опитахме да намерим по-подходяща формулировка. Това е в основата на това устно предложение за изменение. Моля ви за разбиране, че то постъпва в последния момент. А, още нещо. А, <laughs> искам да благодаря на всички, които участваха най-активно в работата. Това са сътрудниците на политическите групи. Те работеха за делегатите, за докладчиците в Сянка. Искам да благодаря и на секретарията. Без Летиция и Робърт нямаше да се справя а, Ева, която, на която се роди дете преди две седмици, а, получава нашите специални поздравления. И а, да благодаря на Джесика Пфифър, това е моята сътрудничка, която работи денонощно през последните седмици. Тя познава документа много по-добре от мен. А, така че можем да пристъпим към гласуване, господин председател, и се надявам да, този документ да ни послужи за по-добрата работа. Председателят, колегата Балтасар, иска да каже още нещо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че ще оттегля две изменения, устни са те, по точки 25 и 26 в приложение 9. Освен това, искам да има отделно гласуване по 105. Благодаря. Ще стигнем до този момент, когато гласуваме съответните изменения. Сега можем да започнем гласуване и ще започнем Може колежката Викстръм а, а, пожела най-критичните въпроси да бъдат гласувани електронно, така че винаги когато а, се наложи и когато има малка разлика в а, гласовете, ще гласуваме електронно. Така, предложение за изменение номер 5, член 1. Който е за, моля за знак. Против. Приема се. Фам 5. Кой е за? Против. Отхвърля се. 6. За, против. Приема се. Фам 6. Тук имаме а, разделно гласуване. Първа част, кой е за, против, Отхвърлено. Втора част за. Против. Приема се. Изменение 28 за. Против. Отхвърля се. Контрол, бюджетен контрол 10 за. За. Против. Отхвърля се. 29 за, против, отхвърля се. 7 на докладчика, против, за, против, отхвърля се. 9 за, против, приема се. Тридесет също е решен. Едно за против приема се. Компромис номер 2 на следващата страница, който е за моля за знак против. Приема се. Изменение, допълнение 40 за, против, отхвърля се. Компромис 3 за, против, приема се. Допълнение 41 отпада, 42 за, против, приема се. Компромисно предложение 4 за, против, приема се. 46 Гресле и а, контрол 14, те са идентични за, против, Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Приема се. ФАМ 7 на следващата страница. Към средата. За. Против. Отхвърля се. 54 Гресле. За. Против. Отхвърля се. Компромисно предложение 6. За. Против. Приема се. Кон, конт 18 за. Извинявам се. Преди това идва компромисно предложение 6. Е, Него го обсъдихме, така че е, бюджетна комисия, бюджетен контрол 18 за, против. Отхвърля се. След това преминаваме към 8 за против приема се. 58 за против отхвърля се. Компромисно предложение 7 за против приема се. 60 за против приема се. Компромисно предложение 8 за против приема се. 63-то беше оттеглено. 64 за, против. За, против. Отхвърля се. Компромисното предложение 9 е за, против. Приема се. ФАМ 8 с устно предложение за изменение от докладчика. Кой е за? Против? Имаше повече, които бяха за. Приема се. Шестдесет и шест за, против, отхвърля се. Компромисно предложение 10 за, против, приема се. Компромисно предложение 11. За, против. Приема се. Компромис 12. За, против. Приема се. Изменени 74 Балдазар за против. Приема се. Седемдесет и 75 и 76, които са еднакви за, против, отхвърля се. 77 Балдасар за, против, приема се. 79 Буду, не, 79 и 78 отпадат. 80 Бозой за, против, отхвърля се. 81 е оттеглено, 82 за, против, отхвърля се, 84 за, против, отхвърля се, 83 Викстръм за, кой е за, против, приема се. Контрол 21 е, е ясно. 85 масталка за, против, отхвърля се. Компромисно предложение 13 за, против, приема се. Преминаваме към ФАМ 9 за, против, отхвърля се. ФАМ 10 за, против, отхвърля се. 11 за, против, Отхвърля се. 90 масталка за против. Прие. Отхвърля се. Фам 12 с устно изменение от господин Балдасар за против. Приема се. 91 Хендел Марие за против. Отхвърля се. 92 за против. Отхвърля се. Фам 13 за Против. Приема се. Изменение Конт 23 за против. Приема се. ФАМ 14 разделно. Както виждате от списъка, кой е за, против. Отхвърля се. Втора част за, против. Приема се. 97 Бузой за против отхвърля се. 99 Гресле и Комп 24. Това са еднакви за против. Отхвърля се. 11 за против. Приема се. 100 е ясно. 101 Лихтенбергер за против. Отхвърля се. Гласувам 15 за, против, приема се. Компромисно предложение 14 за, против, приема се. 103 масталка за, против, отхвърля се. 104 масталка за, против, отхвърля се. След това идва устно изменение на Балдасар към член 1, точка 39. За, против, приема се. Господин Балдасар, устно изменение към член 1, точка 39. То е от, оттеглено. 105 Госпожа Гресле, тук е, ще гласуваме разделно за първата част за, против. Да гласуваме електронно. Така, моля да гласуваме електронно. Знаете как се гласува за и против. Край на вода. Още един не е гласувал. Още веднъж започваме. Започваме гласуването. Едното от устройствата не работи. Има проблем. Така, край на гласуването. 13 за, 11 против и госпожа Регнер може да ни каже устно как е гласувала. Значи още веднъж. Още един опит. Начало. Всички ли гласуваха? 13 за, 12 против, 1 въздържал се. Приема се. Втора част. Това не е възможно. Само 22-ма имат право да гласуват. Тоест някой е гласува, който 24 човек, 24 гласа има в залата. Имаме 26 вота. Сега още веднъж ще изясним ситуацията. И сега гласуваме още веднъж и продължаваме да сме 26 дадени гласа. тогава да ви помоля да изясните ситуацията в политическите групи и да ме уведомите. Okay. Може да изясним първо въпроса от политическите групи, кои са в пълен състав. НП са 9 и 24 присъстващи. И имаме два вота повече. Кой гласува от НП? 11 човека, тук има вече двама повече, така че ние двамата тук на подиума няма да гласуваме и това ще реши проблема. Само за целите на гласуването, за да решим този проблем. Сега значи само за това гласуване – сме малко повече, отколкото е добре. Така че сега гласуваме без двамата излишни члена на НП. Начало на вота. Продължаваме да имаме един вод повече. Aber das sind noch 25 Abstimmende. Ja, 25 voting. Yeah, that, that's the maximum. Yeah, 22 voting. 22. 22. Okay, alles klar. In Ordnung. Така. Сега само 22 участваха в гласуването и с това всичко е наред. Още един технически проблем с устройство. Да направим последен опит да гласуваме електронно. Последен опит. Ние от президиума няма да участваме в гласуването. Така, край на вота. Alles klar. Jetzt passt es.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 имаме 13 гласа против, дори някой от НП да е гласувал за. Въпреки всичко се отхвърля предложението и ще, се, ще продължаваме да, да тренираме с техниката. 105 втора част. Господин председател, исках само да обърна внимание на следното, че трябва да запишем в протокола, че онези, които нямат право на глас, не гласуват. Независимо от това дали има някой, който е гласувал в повече или не, става въпрос да гласуват само онези, които имат право да гласуват. Тоест всички политически консултанти трябва, политически съветници трябва да внимават да присъстват само онези, които имат право на глас, за да не се изкривяват резултатите. И а, При гласуването на моя доклад за е, произведенията си раци гласуваха 26, е, имаха право само 23 е, Трябва да внимаваме да не се стига отново от такава ситуация. Председателят, принципно ние трябва да знаем предварително кой има право на глас, за да знаем колко глас има в залата. Така че колегата Цвиевка може да реши кой от НДП няма право да гласува сега. Всъщност в момента ставаме за посмешище на цяла Европа. Това е абсолютно нелепо. Моля ви, постоянно виждаме тук свидетели по отношение на политиките и съветници по отношение на политическите групи. Те не могат да следят за своите хора. Това съм го казвал преди, ще повтарям. Трябва постоянно да си носим картите и да променим начина на работа, защото иначе ще продължи тази злоупотреба с правата на гласуване. Абсолютно съм, абсолютно съм съгласен. за в бъдеще ще искаме информация за това колко човек в залата има право на глас. Но крайна сметка стана ясно, че първата част на изменение 105 се отхвърля. Може ли да гласуваме втората част? Искам да ви помоля да гласувате за, против. Така че втората част се отхвърля. Бюджетен контрол 25. Кой е за? Против. Отхвърлен. Номер 106 е, Ернхозер за. Против. Отхвърля се. Изменение 107 от Ернхаузер. За. Против. Отхвърля се. 108 на господин Ернхаузер. За. Против. Отхвърля се. 109 Ернхаузер. За. Против. Отхвърля се. Изменение 110 Хендел и Умария За. Против. Отхвърля се. Изменение 111 Хендел Омари. За. Против. Отхвърля се. Бюджетна комисия 26. За. Против. Отхвърля се. 112 Хендел Омари. За. Против. Отхвърля се. Бюджетен контрол 27. За. Против. Отхвърля се. 113 Хендел Омари. За. Против. Отхвърля се бюджетна, бюджетен контрол 28 за, против. Отхвърля се. 114 за, против. Отхвърля се. 115 за, против. Отхвърля се. 116 за, против. Отхвърля се. Бюджетен контрол 29 за, против. Отхвърля се. 117 е оттеглено. Компромисно предложение 15 за, против. Приема се. Компромис 16 за, против. Приема се. 121 Хендел Омари е за, против. Отхвърля се. 122 за, против. Отхвърля се. Компромисно предложение 17 за, против. Приема се. ФАМ 16 за, против. Приема се. Компромис 18 за, против. Приема се. Фъм 17 за, против. Отхвърля се. Компромисно предложение 19 за, против. Приема се. Преминаваме към 142 и 31 конт за, против. Отхвърля се. Изменение 143 масталка за. Против. Отхвърля се. Изменение 144 масталка за. Против. Отхвърля се. 145 за. Против. Отхвърля се. 146 за. Против. Отхвърля се. 147 за. Против. Отхвърля се. 148 за. Против. Отхвърля се. 149 за. Против. Отхвърля се. 150 и кон 32 за. Против. Отхвърля се. 151 и кон 33 за. Против. Отхвърля се. Балдасар а, устно предложение към член 1, точка 51 е, от, е оттеглено. 152 Балдасар за, против. Приема се. Компромисно предложение 20 за, против. Приема се. 154 кон 35 за, в случай, че се приеме, Тоест, това изменение вече е прието. Благодаря, че ми обърнахте внимание. Сега преминаваме към кон 36 и изменение 155. Гласуваме сега за, против, отхвърля се. 156 Балдесар за, против, приемат 158 за против отхвърля се. 159 за против отхвърля се. 160 за против отхвърля се. 161 за против. Отхвърля се. 162 за против. Отхвърля се. 163 за, против. Също се отхвърля. 164 а, подо. Бузой 165 е от, се отхвърля. 167 е отхвърлено. 168 за, против. Приема се. 13 на докладчика за, против. Приема се. 14 на докладчика трябва да гласуваме за, против. Приема се. След това отпадат някои и следващото гласуваме 15 за, против. Приема се. 174 за, против. Отхвърля се. 16 за, против. Приема се. 17 за, против. Приема се. 185 сме решили. 176 цвиевка за, против. Приема се. 177 за, против. Отхвърля се. 178 устно предложение за изменение към член 2 за, против. Приема се. 179 за. Против. Приема се. 180 за. Против. А, приема се. 181 за. Против. Отхвърля се. 182 за. Против. Отхвърля се. ФАМ 18 за. Против. Приема се. 183 е решено. 184 за. Против. Отхвърля се. 185 за. Против. Отхвърля се. 186 за. Против. Приема се. 187 за. Против. Отхвърля се. 188 за. Против. Приема се. 189 за. Против. Отхвърля се. 190 е, е заличено. 191 за. Против. Отхвърля се. 193 за. Против. Отхвърля се. 192 за. Против. Отхвърля се. 194 и 95 за, против. Отхвърля се. 196 за, против. Отхвърля се. 197 за, против. Отхвърля се. 199 за, против. Отхвърля се. 198 за, против. Отхвърля се. 200 за, против. Отхвърля се. 201 за, против. Отхвърля се. Компромисно предложение 201 за, против. Приема се. 18 за, против. Приема се. ФАМ 19 за, против. Приема се. 204-205 за, Тук има устно предложение, което вие представихте преди. Господин председател, тук има устно предложение, което касае предложенията за изменение 204 и 205. Тук става въпрос за процес, който е в прекратяването на работните взаимоотношения Става въпрос за договор. Процес на постигане на съгласие при приключването на работните взаимоотношения с асистентите. Тук става въпрос за медиация, която да бъде включена в правилника. Така, сега да гласуваме за това устно предложение за изменение. Тук става въпрос за компромисно предложение, което обединява двете предложения за изменение. Сега да гласуваме за това компромисно предложение устно. Кой е за? Против? Нека да гласуваме електронно. Искам да помоля в НП да има само 9 гласа този път и а, мисля, че Балдесар и аз ще имаме право на глас. Добре, аз тогава няма да гласувам, той ще гласува. Добре, тогава аз ще гласувам. Моя координатор взе такова решение. Така, електронен вод започва сега. Zwei. Zwei oben. Ja, aber meine nimmt er nicht. Hast du nicht genommen? She ist noch accepted the vote. Моята карта не работи. Нека да повторим вота, защото някои гласове не бяха прияти от системата. Така сега, вота започва сега. Имам общо 24 гласа. Всичко е наред. 12 за, 10 против, 2 ма въздържали се. Учим се. Имаме напредък, така че се приема. Така, сега точка 206, Хендел Марие. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 19 Лихтенберг е за. Против. И тук да опитаме електронно гласуване. Гласувайте сега. за, 10 против. Приема се. Така, Предложение за изменение на докладчика за, против, приема се. Бюджет 3 е решено. Предложение 2 за, против, приема се. ФАМ 1 за, против, приема се. Бюджет 4 е готово. Конт 1 се гласува в две части. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, отхвърля се. След това имаме изменение 20, идентично с бюджет 2. Е, ще гласуваме по-късно. 21 Балдасар е готово. Конт 2 гласуваме сега. Кой е за? Против? отхвърля се фам 2. Тоест приема се с мнозинство фам 2. За, против, отхвърля се. Конт 3 за, против, приема се. Изменение 22 Лихтенбергер. За. Против. Отхвърля се. Бюджет 5. За. Против. Нека да гласуваме електронно. Не е ясно. Гласувайте сега. Четиринайсет за, 10 против. Приема се. Изменение 23 Балдесар за. Против. Приема се. Бюджет 6. За. Против. Имахме същото мнозинство като преди. Нека да гласуваме електронно за а, точка за изменение на бюджет 6. 14 за, 10 против. Приема се. Изменение 24 Викстрем за, против. Приема се. ФАМ 3 за, против. Отхвърля се. Бюджет 7 за, против. Приема се. Конт 4 за, против. Приема се. Изменение 3 за, против. Приема се. Бюджет 8 за. Против. Приема се. Фъм 4. Да гласуваме още веднъж за. Против. Тук предлагам да гласуваме електронно ФАМ 4. Гласувайте сега. 15 за, 9 против. Приема се. Конт 5. Гласуваме сега за, против. И тук мисля, че е ясно, че се отхвърля това предложение. 25 Балдасар също е а, готово. Конт 6 за, против. Отхвърля се. Гласуваме сега устното предложение на Балдасар за, против, приема се. Конт 7 за, против, отхвърля се. Конт 8, устно предложение за изменение на Балдасар за, против, приема се. 27 Гаковай за, против, мисля, че имаше повече гласове против. Ако искате, може да гласуваме. Не искате, значи се отхвърля. А, сега изменение 4 на докладчика за, против, приема се. Конт 9 за, против, приема се. И гласуваме целият документ за. Ще ви моля да посочите с ръка. Против. Двама, три гласа против и един въздържал се. 20 за, 3 против и един въздържал се. И преминаваме към а, законодателната а, резолюция. Бюджет 1 за, против, Приема се. че две за. Против. Приема се. И е, законодателната резолюция като цяло за. Против. Три гласа против. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. Колега Викстръм трябва, когато имаме проект на законодателна резолюция, да гласуваме електронно, защото така или иначе ще има предложение на Комисията по конституционни въпроси, така че трябва да има такова гласуване. Ако подете молба да има винаги, винаги електронно гласуване за законодателни резолюции, но може да гласуваме електронно сега, Гласувайте сега. Липсва един глас. Край на гласуването. 19 за, 3 против, 2 въздържали се. Поздравяваме докладчиците. Колега Стоянов, моля. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя госпожа Викстрем и действително трябва нещо да се направи в организацията на нашата работа. Ние сме най-малката комисия на парламента, въпреки това ни товарят с всички възможни становища на други комисии, а когато ние сме водеща комисия, другите комисии ни бавят техните становища. И отговорете ми, как мога аз да се подготвя за гласуване с над 300 изменения, за което волтинг листа пристига тази сутрин? И аз имам на практика 5-6 часа да да се подготвя за това гласуване. Абсолютно недопустимо. Е. Имаме 55 точки в дневния ред. Би трябвало най-малкото да провеждаме малко повече заседания, защото иначе количествените натрупвания водят до качествени изменения и работата почва да става по-лоша. Правилно и в случаите, когато не е възможно, ще прибягваме към отлагане на гласуването, но тук никой не поиска да отложим, така че за това гласуваме. Така че с това можем да приключим тази точка и да преминем към следващата точка от дневния ред. Ja, können wir jetzt ja machen. Das ist der Tagesordnungspunkt von Herrn... Okay. Dann machen wir jetzt zunächst den Tagesordnungspunkt von Herrn Busoy. Das ist der Punkt 7 auf der Agenda. Herr Busoy, bitte, Sie haben das Wort. Bitte. Thank you very much, President. Uh, with the permission of my colleagues, Благодаря, господин председател. С позволението на колегите ще говоря на румънски, защото искам да представя своите идеи по-ясно и се извинявам, защото веднага след представянето прекъсва оратора. Folgen zu können angesichts der lauten не ви чуваме, защото е много шумно в залата. Може да прекъснем за половин минута, докато всички, които искат да напуснат залата, успешно го направят. колега Бузой, versuchen си сец нохмал. Колега Бузой, пробвайте сега още веднъж. Искам да помоля всички, които не искат да останат, да напуснат залата. Ако искате да си говорите, моля ви да го направите извън залата. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на румънски, за да обясня своите идеи по максимално добър начин и се извинявам, че след презентацията ще трябва да си тръгна, за да хвана самолета за Букареш. Доста закъсняхме така или иначе. И така, Става въпрос за предложение на комисията за директива. Има няколко елемента, които трябва да се обсъдят и може да има подобрение в рамките на дебата. Първо, по отношение на приложеното поле, мисля, че то трябва да се прилага само за спорове по отношение на жалби, внесени от потребителите, не от търговците, защото схемата е за защита на потребителите компаниите така или иначе по-често имат ресурси за да защитават собствените си интереси. Освен това, комисията решава да изключи така наречените АРС, когато юридическите лица се наемат от търговците. Има обаче стопански субекти, които работят много добре в някои държави членки и се радват на голяма подкрепа на потребителите. Ако те изчезнат, това ще се отрази негативно върху потребителите и ще възникне и въпроса за финансирането. Аз не смятам, че държавите членки ще могат да осигурят средства за създаването на нови схеми. Така че аз мисля, че вътрешните схеми трябва да бъдат включени в приложеното поле на директивата, за да се компенсира всичко това. Предлагам в член 6 да се върне отново принципа за независимостта и определянето на точни критерии за определяне на всеки един конфликт на интерес. Тези критерии ще бъдат адаптирани за всяка една конкретна конкретна ситуация. Аз смятам, че всяка една ситуация трябва да се преценява отделно и отделни е, специалисти, е, юристи могат да помагат за решаване на проблема. Освен това, трябва да се внимава по отношение на оказването на влияние от страна търговица върху е, вземането на решение. Трябва да има достатъчно време, за да се гарантира правилното решение. Всички решения трябва да се основават на независимостта на вътрешните механизми. Когато става въпрос за критериите за качество, смятам, че трябва да се добавят допълнителни принципи, макар че решенията понякога зависят не от законодателството, а от някакви етични кодекси. Трябва да включим тук текст относно правните основания, за да може защитата на потребителите да не се намалява възоснова на предвиденото като гаранции във вътрешното законодателство на държавите членки. Освен това, трябва да се включи принципа на поверителността. Това означава да има и средства за правна защита, ако АРС не успеят и ако се стигне и до позоваване на устава за давността. Ако търговците откажат да сътрудничат, трябва да има средства за защита за потребителите. Макар, че задължителният характер може и да бъде евентуално решение, аз имам сериозни резерви относно достъпа до правосъдие. Най-вече когато става въпрос за решения, които са задължителни и за двете страни. Така че аз мятам, че трябва да запазим доброволния характер на тези процедури, а те могат да станат задължителни, когато достъпа до правосъдие не е поставен на риск може да се изпратят страните към альтернативно разрешаване на спорове, когато се сметне, че няма нужда да участва съд в целия процес. И накрая смятам, че многообразието на механизмите за АРС в Европейския съюз трябва да бъде защитено. Едно такова решение обаче винаги трябва да е задължително. Задължителните решения трябва да са възможност само когато страните са уведомени предварително и са дали своето съгласие. И накрая по един процедурен въпрос. Е, става въпрос за разпределението на е, компетенциите, правомощията. Нашата комисия Юри няма много големи правомощия на принцип, например, член 6 е, той не е обект на правомощия от наша страна, но имко пък има изключителни правомощия. Освен това, смятам, че всички изменения извън членовете свързани с общите правомощия трябва да се считат недопустими от страна на ИМКО. Тълкуването на член 50 е странно защото такива изменения трябва да се гласуват от отговорната комисия. Окончателното решение също се взима от отговорната комисия и тук всъщност може да се засегнат половината от измененията и това води до неяснота. Ще се опитам да изчистя нещата с разговор с колегите от Имко, но аз мисля, че водещата роля на комисията трябва да се уточни и председателя може да се свържи с председателя на ИМКО. Благодаря. Искам само да кажа нещо по въпроса за а, правилника. Това всъщност е погрешна интерпретация и а, или а, секретарията на ИМКО не е спазил правилника, защото а, в член 50 а, става въпрос, че а, консултативната комисия получава допълнителни правила. Тоест, ясно е, че всички предложения за изменения могат да бъдат гласувани. И в този смисъл ще обърнем въпрос, внимание на този въпрос на заседанието на координаторите и ще напишем писмо на колегата Харбърт и ако комисията имко не се съобрази с това, ще стигнем по-нататък в комисията, защото а, това твърдение е абсолютно несъстоятелно. Просто исках да взема отношение към а, този въпрос, колега Балтасар. Заповядайте. Кондивидо ампиаменте l'impostazione delle... Господин Балдазаре, благодаря, господин председател. Аз като цяло подкрепям подхода на господин Босо и в неговия доклад, особено когато става въпрос за предложените изменения ограничаването на приложеното поле до жалби внесени от потребителите срещу търговците. А не обратно. Така че няма основания в рамките на тази директива, както каза и докладчика, да се изключват вътрешните системи за разрешаване, които функционират много добре, ако естествено те прилагат критерии като безпристрастност, прозрачност и ефективност. Освен това, те организират по добър начин жалбите, които са внесени от физически лица. Мисля, че в държавите членки има компетентни органи, които трябва да се занимават с отраслови въпроси, например. Като цяло, моята оценка на доклада е положителна. Имам няколко резерви относно част от разпоредбите в директивата. Тук мисля, че трябва да има промени. Директивата, например, казва, че държавите членки трябва да гарантират, че е, ще има разрешаване на спора в рамките на 90 дни, считано от деня, в който органа по АРС е получил жалбата. Е, с изключение на случаите, в които спор е много сложен. Аз разбирам, че е на лице желанието да се гарантира, че решението няма да отнеме твърде дълго, но тук се казва, освен ако въпроса не е твърде сложен и трябва да бъде разгледан по-подробно. Например, ако трябва да се поканят експерти. Как можем да намерим решение на спора в рамките на 90 дни, особено ако има и прибягване до тази мярка, свързана с сложната процедура. Ама сложна процедура, това е много широк термин. Какво означава това? Аз мисля, че тези 90 дни трябва да бъдат а, разширени като срок или от друга страна да се уточни какво означава сложна комплексна процедура. В някои случаи трябва да има възможност органите по АРС да имат повече време за работа. По отношение на задължението за прозрачност, за предоставяне на информация, ние не искаме да има твърде голямо освобождаване на информация, защото това може и да е в ущърп на молителя, на вносителя на жалбата в а, много случаи има информация, която просто ще бъде излишна. Така че аз а, съм съгласен с измененията на господин Божой относно онези инициативи, свързани с а, механизма за альтернативно разрешаване, но не съм съгласен с санкциите. Защото ако използваме санкции, ще нарушим принципа за доброволно участие, както и ще нарушим правното основание. В член 28 се уточняват някои фундаментални аспекти тук. Ако започнем да налагаме санкции на онези, които не се съобразяват с процедурата на АРС, ние ще се отклоним от принципа за доброволното участие и от това, което е написано в правното основание. Но като цяло аз съм за. Ще внеса изменения е, възоснова на това, което ви казах. Благодаря. Е, срок за внасяне на изменения 8 е май и сега преминаваме към доклада на колегата Балтасар. Заповядайте. Grazie Presidente. Come è noto, a seguito delle innumerevoli... Благодаря, господин председател. Както е известно, в резултат от редица разговори във връзка с емитирането на еврооблигации, Европейската комисия промени името на този тип облигация, но също излезе и с а, зелена книга неодавна, където се а, предвиждат редица възможности. Това могат да са облигации за стабилност, еврооблигации, проектни облигации. А, това е един економически въпрос за това откъде да се намерят ресурси за преодоляване на дълговата криза. Най-амбициозното обаче е пълната интеграция и замяната на а, държавните облигации с облигации за стабилност. Това е един от начертаните възможни пътища напред. Втория вариант обаче е частичната замяна на държавни облигации – с а, облигации за стабилност. Това ще се подкрепя от гаранции или обезпечение от страна на общността. Третата възможност, която е най-ограничена, е частично отново заменяне на държавните облигации с а, а, облигации за стабилност, а, с общи гаранции, които не на всяка цена са съгласувани от всички държави членки. Сега аз съм разгледал различните варианти от гледна точка на правната им изпълнимост, а не толкова политическата изпълнимост. Да. Вариантите Сега, конкретният избор обаче в крайна сметка ще зависи от политическата воля конкретния избор на вариант на тип облигация. А не а това доколко а, са в съответствие с а, договора. Затова мисля, че в а, дългосрочен план пълната замяна на държавните облигации с облигации за стабилност а, представлява най-доброто решение на сегашната дългова криза. Защото това е вариантът, който ще доведе до най-много ползи от към стабилност и економическа и политическа интеграция на Европейския съюз. При все това, а, обаче, първия вариант а, съдържа а, една чисто морална опасност. Какво имам предвид? Имам предвид а, отнемането на отговорност от държавите членки. Държавите членки трябва да а, носят отговорност за своите а, е, облигации. Ако Германия, например, е, издава облигации, окей, аз по то, в този случай много не се тревожа, защото така или иначе Германия гарантира всичко. Но, е, намалява се натискът върху държавите членки в е, общ план, намалява се отговорността. Също това предполага и сериозни изменения на договора. Поради това, по отношение на изменението на а, договора, то е неизбежно, ако ще се въвеждат европейски облигации, независимо как, в каква форма ще бъдат те проектни облигации, облигации за стабилност, еврооблигации. Към днешна дата не е възможно да има общи гаранции. Става въпрос за член 125 на договора който не позволява това. Също е необходима стабилна а, правна система за издаването на облигации за стабилност. Трябва да се направи и анализ на счетоводните страни на въвед общности облигации в контекста на националното законодателство. В момента облигации се издават по националното законодателство, например английското законодателство за определени английски облигации. Сега, за да се издадат европейски облигации, е, трябва да има законодателна основа. Нас ни занимава а, правната гледна точка на тия облигации. Националните е, интереси понякога ще а, е, доведат до скептични настроения, други случаи до прекомерно въодушевление. Та, е, трябва да се занимаем с правните пречки, но а, е, максимално скоро трябва да а, пристъпвам и към всички останали аспекти на този въпрос. От една страна може да се предвиди поетапно въвеждане на облигации за стабилност, като се е, приеме една комбинация от различни подходи. Първия, втория и третия. Така че да се е, постеле е, пътя за положителен прием от пазара и от друга страна да се преодолеят правните пречки. всичко това са само предложения но и вашите е, предложения, независимо дали са положителни или отрицателни, ще биха били много полезни. Е, това е една нова тема и е, трябва да започнем да обсъждаме тия въпроси в конкретен план, не само в политически план. Благодаря. Благодаря. Само искам да ви обърна внимание, че а, днес имаме заседание при закрити врата, а сега в момента е 6 без 15. Искаме да започнем в 6 часа а, с заседанието на координаторите за всички точки, които няма време днес. А, ще отложим тяхното обсъждане утре. Сега искам да дам думата на госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Колегата имаше трудна задача и а, доста деликатна от политическа гледна точка. Всички тези бондове, независимо от това как се нарекат, в момента се използват изцяло за политическа риторика. И за това а, искам да обърна внимание на юридическата прецизност, която за мен е много важна. Докладчикът си дава сметка за това. И второ, трябва да бъде пределно ясно какво означават облигациите за стабилност, сравнени с онова, което някои политически оратори си представят като проектни бондове или облигации. Чувам най-различни варианти за това. Знам, че е предвидено изслушване по този въпрос. И мисля, че за колегата е интересно да разгледа и резултатите на това изслушване, защото а, а, за мен а, това, не, този, това изслушване не допринесе за повече яснота. Благодаря. Госпожа Тай. Благодаря. Искам само да кажа, че в нашата либерална група няма единство, единодушие по въпроса за това какви точно, за какви точно облигации работим, дали за стабилност или проектни и така нататък. Ние познаваме тази материя. Искам да кажа нещо по въпроса за поетапното въвеждане. Не мога да си представя как това ще е възможно от правна гледна точка. Ще бъдат необходими промени в договора и в редица държави членки. Ще трябва да се гласува на конституционно ниво, на ниво национални парламенти с квалифицирано мнозинство или изобщо с някакво мнозинство. И с оглед на това поетапното етапното въвеждане, е опит да се прокара нещо, а, което националните парламенти отхвърлят. В моята родина работим по всички тези правни въпроси. Материята е много сложна и ще продължи години създаването на съответните благоприятни предпоставки. Да не говорим за това, че от гледна точка на бюджетната дисциплина не са дадени съответните предпоставки за въвеждането на подобни бондове. Т.е. трябва първо да е благоприятна политическата ситуация, за да си говорим по какъв начин ще въведем тези облигации когато дойде момента, можем да обсъждаме този въпрос. Аз мятам, че сме доста далеч от това и за това аз съм против постепенното въвеждане на тези бондове, защото смятам, че това е обикаляне. Благодаря колегата Балдасар още веднъж. Аз съм абсолютно е, съгласен с колежката Лихтенбергер. Проектните бондове са нещо съвършено различно, въпреки че и те са е, Така че няма смисъл да се създава нова а, а, трансевропейска мрежа. 200 хиляди милиарда евро ще са на разположение, кой ще плати достатък. Остатъкът не е ясно. Колежката Тайнес по въпроса за поетапното въвеждане на облигациите. Става въпрос именно за преодоляването на съмнения. Има, разбира се, много дискусии, но не може от нищото да бъдат въведени облигации за стабилност или те да бъдат гарантирани. Не смятам, че това е заобикаляне и влизане през задната врата. Ако тези инструменти бъдат приети, може да се започне от някъде и да се започне с постепенни, постепенно издаване, постепенно емитиране в някои държави на подобни облигации. Така че в крайна сметка всички държави от Европейския съюз да могат да издават, да емитират съответните облигации. Можем да обсъждаме тези въпроси още дълго. Чуват се гласове, че лихвите, които плащат някои държави членки, няма да се покачат, даже ще спаднат, но това вече не е нашата, нашата отговорност. 7 май, казва председателят, е крайният срок за подаване на изпоредължение за изменение. Точките от 11 до 14 ще бъдат разгледани утре. Така че сега дам думата на колегата Берингуе за неговия доклад. Дел ODR. Благодаря. Накратко ще се изкажа предложението за онлайн решаването на спорове. Допълня, допълва предложението за альтернативното решаване на спорове. Цели се да се улесни решаването на спорове за тези, които са осъществили покупка онлайн. Като обаче на европейско равнище е, няма а, звеното медиации. Така че това е нещо в допълнение към альтернативното решаване на спорове. Това, което се предлага тук в тази инициатива на комисията, просто цели да улесни хората, които пазаруват онлайн. По такъв начин а, получават достъп до институциите във всяка държава членка, които са компетентни а, да гледат такива спорове. Ние сме излезли със становище т.е. ние трябва да излезем със становище. Аз предлагам в доклада няколко изменения да се говори не само за трансгранична търговия, но също и за търговия в рамките на една държава членка. Няма причина, както казахме и при наследствата и колективната правна защита, няма причина да се прави а, такова разграничение Също така предлагаме да се укрепи, да се засили естеството, всъщността на подобни сделки, като повишим правната защита и правната помощ. В миналото решаването на спорове свързано с сделки онлайн, не беше нещо задължително, нямаше задължителен характер. Искаме сега да дадем възможност за правораздаване без да се стига до съд. Комисията пък предлага да се обхванат не само сделки онлайн, но и такива, които са офлайн. Да има една платформа за а, информационно обозначение това обаче е описано а, обстойно в а, документа, който съм ви изпратил. И най-важното от предложението, с това приключвам, се свежда до факта, че трябва да са на лице, на лице така наречените фасилитатори или посредници, е тези, които всъщност да е, насочват процеса, който да води до решаване. Това ще са хората, които ще помагат за постигането на решение, ще помагат на хората, които а, са изправени пред проблеми. Вече така или иначе има а, мрежа от а, лица или организации за контакти за потребителите, там където потребителите могат да се обадят. А, така че вече съществуват такива звена, които да могат да предоставят а, тая услуга както альтернативното, така и онлайн решаване на споровете са чудесни инициативи на, комисия, на комисията. И важно е да се осигури експедитивен начин за разрешаване на подобни спорове по извънсъдебен път. С това ще се подобри нивото на правораздаване в някои държави членки. В някои вече го има това нещо, но в други има нужда от европейска подкрепа. 8 май, 12 на обяд е, е крайния срок за изменения. Сега ще пристъпим към а, заседанието при закрити врата. Преди това съвсем кратка пауза и продължаваме веднага след това. Okay, see you tomorrow. Thank you. I think it was a good result.